Uh, Добър ден! Добре дошли на нашето съвместно заседание. Нека да ви съобщя, преди да пристъпим към това, което имаме да вършим днес. Имаме превод на всички езици, освен датски и малтийски. Бих искал да ви представя доктор Аша Роз Мигиро заместник секретар на генерален секретар на ООН. Тя вече три пъти е посещавала нашия парламент. Всъщност сега е третата и визита. Последният път тя е тук, за да представи отново доклада за партньорството между ООН и Европейския съюз. Доктор Мигиро е започнала своето обучение. Тя има магистърска степен и докторска степен по право. Учила е в Дарасалам, след това два пъти е била министър, първо на развитието, след това на външните работи в нейната страна, след което взема поста на заместник генерален секретар на ООН. Този пост е създаден през 1997 година и тя е третата, третия човек, който го заема. Искам да ви уведомя, че делегациите на комисиите по развитие и по външни работи ще направят посещение в Нью Йорк през ноември, което ще представлява една добра възможност да продължим диалога, който ще започнем днес тук. Мисля, че е, мога да кажа, че в момента имаме отлична възможност да представим работата на ООН в нашия парламент и да засилим сътрудничеството по глобалните проблеми. Като си има предвид, че тук е, са депутати, е, членове на комисията и по околна среда, здравеопазване, комисията по жените също. Приветствам ги. Мисля, че сте наясно, че е, ние безспорно приветстваме важността, която Обединените нации придават на нашата е, институция. Този доклад е, се появява за четвърти път и е още едно доказателство как нашите взаимоотношения се задълбочават. Сега без много други думи. Искам да дам думата на доктор Мигиро, а след това мис Чили, моята колежка, ще поеме сесията с въпроси и отговори. Около 7 часа се предполага да приключим. Затова, моля, премерете си изказванията спрямо времето, с което разполагаме. Моля, доктор Мигюро. Благодаря, господин председател на Комисията за развитие, господин заместник председател на Комисията по външни работи, уважаеми депутати. Както вече бе казано, за трети път посещавам Европейския парламент, след като станах заместник генерален секретар. И сега с удоволствие се обръщам към комисиите, които работят в трите стълба, които са и в сега на работа на ООН. Мир, сигурност и човешки права. Също така искам да благодаря на председателите за отправената покана и да кажа колко високо оценявам работата на членовете на комисиите, както и на други, е, които присъстват тук, както и на други комисии, които имат основна отношение към работата на ООН. Това са и околна среда, и комисията за равнопоставеност, пък и бюджетната комисия. ООН винаги се застъпва за международни решения на международните проблеми и за постигането на глобални рамки – където всички страни да могат да работят за търсене на подходящи решения. Европейския съюз винаги е бил ангажиран за изграждане на мулти... многостранни отношения и то, които да се подкрепят и политически, и финансово. Днешната криза засяга гражданите много тежко. Тя засяга още по-тежко страните, е, които се развиват и които са в преход. Все по-малко се търсят износ, е, има намаление на капиталовите потоци, е, намаление на туризма и намаленото търсене причинява загуби на Африка от 251 милиарда долара. В момента проблеми са също и климатичните промени и кризата с продоволствието. Целите на хилядолетието са поставени под въпрос. Предполага се, че около 55 до 90 милиона повече души ще живеят в бедност до края на тази година. Броя на гладните надхвърля 1 милиард липсата на здравеопазване, храна и образование ще се усети от мнозина по време на целия им живот. Препоръчвам ви да погледнете доклада за, на работната група на ООН за международните помощи, защото не е сега момента, когато да се въвеждат намаления на тези помощи. Кризата показа много ясно, че има основни нужди, които не са лукс. Необходим е, е спокойствие в международния финансов ред. Сега повече от всякога трябва да има многостранни решения, за да има и полза от тях. ООН е, се опитва посредством реформи винаги да е, е на нивото на предизвикателствата, които се изправят пред него. Ние работим за е, повишена прозрачност. Е, въвеждаме нова система за планиране на ресурсите за по-добра ефективност и по-добра информация на страните членки. Равнопоставеността е също основен момент от нашата работа – ние създадохме институция за е, равнопоставеност, за да можем да работим по тази тема още по-енергично. През 2007 започна една инициатива за максимално въздействие на нашата е, работа, за обединяване на донорите, на страните и на екипите, които работят по международните проблеми. 8 пилотни екипа в различни страни работят по тази програма с иновативни експерименти, с което е, се демонстрира колко по потенциално силна е една обединена, е, кохерентна система на ОНЕ. Вече тези проекти показват, че има добри постижения – вече има сериозни постижения от, в силата на, на ръководство на тези държави. програмирането там е все по-кохерентно, по-целенасочено. Работи се а, по конкретни цели няма разнобой в мненията. Няколко страни вече показват как общата бюджетна рамка може да засили и предсказуемостта, и прозрачността на използването на ресурсите. Тази обща рамка дава възможност да се мобилизират повече ресурси и да се намалят разходите по транзакциите. Освен това, асистентите по програмите, които е, е, работят в тези страни, дават възможност тези програми да стават все по-прозрачни. Е, Оценките по тези програма също са засилени. Предвижда се да се извършват независими оценки. В момента работиме по системата на ООН за подкрепа на групата по оценка, за да съставят подобни външни оценки. В момента ние считаме, че нашето сътрудничество с Европейския съюз е по-важно от всякога. То е много разнообразно. Координации на финансови ресурси, е, помощ при превенция на конфликти, обмяна на най-добър опит, обучение на персонал – финансиране на хуманитарни е, дейности, консултации по политиката за развитие. Доклада, който ви представям тази вечер, който се нарича Възновяване на надеждата и изграждане на живота отново, е, е за дейностите, които подкрепят страни, които излизат от криза, било то от природни бедствия или от войни. Предизвикателствата са огромни. Нужни са ни много ресурси и много голям капацитет. В доклада се очертават ключовете резултати и се коментира защо и как те са били постигнати. Нека да ви очертая някои от основните моменти. Европейският съюз спонсорира действията на ООН за отстраняване на мини, и също за защита на лица и групи, подложени на риск. Също помагаме на бивши бойци да се интегрират в живота, да започнат нормален живот в своите общности. Подпомагаме и мрежите за предоставяне на продоволствие – там, където традиционните мерки за подкрепа или, или подкрепа от държавата не съществуват. Работим също и за създаване на работни места, системи за ранно предупреждение, които да засилят капацитета на правителствата за справяне с болести. Работи се и по управлението на, общ... на екологичните ресурси в страни, където този проблем е приоритет. Заемам, занимаваме се и с изграждане на институциите с цел те да стават все по-легитимни в очите на а, гражданите. Подпомагаме и службите на сигурност да се адаптират в новите демократизиращи се общества. Това е добър пример как ООН дава възможност да се решават политически и чувствителни въпроси. Подкрепяме, подкрепихме националните избори в Афганистан, в района на големите езера също. Работихме 5 години в Ирак за изграждане на институциите. В доклада не се омалуважават трудностите, които се правят страните. Международната помощ не винаги решава проблемите за създаване на стабилност, но нашето партньорство ни дава възможност да подобряваме живота и да върнем надеждата на хората за по-добър живот. Дори там, където общо ситуацията, свързана с сигурността, не е кой знае колко добра. В доклада се показва нашия ангажимент да работим по-добре, не само да, зам... да направим това, което е изчезнало, да го възвърнем, но и да решим проблемите с неравнопоставеността. В Пакистан, например, показахме, че кризата може да даде възможност нещата да се направят по различен начин и то по-добре. Нашето партньорство се основава на факта, че ролята на международната общност е да подкрепя международните институции да работят за развитие. Ние подкрепяме страните да изграждат така наречената инфраструктура за мир. Институции, процеси, умения в правителствата, за да се създаде този мир. Независимата оценка, извършена от комисията, от независими оценители, показа, че комисията е била в състояние да окаже помощ там, където не винаги това е било възможно, особено в страни в криза. Комисията също се възползва от привилегирования диалог на ООН с правителствата на тези страни. Освен това, тази помощ продължава много след като вниманието на медиите вече са съсредоточени другаде. не е изключително благодарна на Европейската комисия за подкрепата отказана на повече от 100 страни. Ние считаме, че тази помощ е изключително важна за защита на уязвимите групи, за засилване на правителствата за решаване на проблемите с здравеопазването, предоставянето на вода и хигиена. Като в вашите визити като парламентаристи ви призовавам да видите резултатите на тази работа. Посетете проектите на места, вижте как действаме в партньорство на място и вие с удоволствие ще забележите колко добри са тези резултати. Аз съм сигурна, че това ще ви даде и нови идеи как да постигнем още по-добри резултати. Благодаря ви за вниманието. Мерси, доктор. Благодаря, доктор Мигеро, за вашето изказване. сега давам думата на онези наши депутати, които искат да вземат думата, да го направят госпожа Крето. Uh, for... Благодаря ви за това, че сте тук в Брюксел, за това, че изнесахме този доклад. Бих искала да да ви задам въпрос по повод многодисциплинарните групи. Предвид финансовата криза, има ли някакви нови стратегии, нови предвиждания за е, пре, преразглеждане на приоритетите, какъв е инструментариума а, и какви, какви са плановете. Знаете, че за сега А, обещаните средства са от размер до 0,7% от БВП. Как ще накарате държавите членки да спазат ангажиментите си и да увеличат тези вноски? И второ, исках да знам каква е, какви са ролята на, на жените и, имат ли, има ли е, е, Обединените нации някакви бъдещи планове за увеличаване и задълбочаване ролята на жените? Господин Проди, имате думата. Грация, президенте. Благодаря ви, господин председател. Госпожа Мигеро, благодаря много за направения да изнесеният от ваш доклад. Но stiamo vedendo come c'è in tanti campi la В момента се, се намираме в, едно много, в един много сложен и важен за всички наш период. Даваме си сметка, че е необходимо едно а, световно правителство, т.е. Трябва да има а, реформа, трябва да се реформират Обединените нации в този смисъл. А, мисля, че всички, всички наши усилия трябва да а, бъдат насочени в този смисъл, включително и за намаляване на емисиите от со 2 Ако подобно споразумение се постигне, ще, то, трябва, то ще стане на а, световно равнище. И тогава ще признаеме, че държ... отделните държави са взаимосвързани и че не могат една без друга. Това ще означава също така, че, че, че, про... че, про... че проблемите трябва да се решават съвместно и със съвместни средства. Тоест, това още веднъж ще докаже, че е необходимо едно така наречено световно правителство. Затова се е необходимо да се задълбочат контактите между Европейския съюз и ОНЕ. Тъй като Европейския съюз е вече един, един първи опит, една първа крачка към наднационално управление. Може би това трябва да бъде един пример а, а, пример за начина по който трябва да се реформира ОНЕ. От друга страна, ОНЕ има голяма тежест на световната сцена. Същ... Като същевременно обаче трябва да се организира по начин, по който да може да бъде по-тясно контролирано от обществеността. За това наистина вие сте права, че отношенията между Европейския съюз и ООН е са от огромно значение. Трябва да направим всичко възможно, за да подпомогнем реформирането на ОНЕ. и да имаме да си имаме взаимно доверие. Господин Кайса Дъртро, благодаря ви. Почини си. Знам, че по принцип сътрудничеството между ОНЕ и Европейския съюз функционира добре. Аз бях свидетел на подобно сътрудничество в Ангола и на други места, където има мисии на ОНЕ. Моят, моят въпрос е следния. Как виждате, как предвиждате едно бъдещо сътрудничество в областта на политиката на развитие? Още повече, че всяка една държава членка има своя собствена политика и като че липсва координация на общоевропейско равнище. И е по, по, по какъв начин се провежда и сътрудничеството с трети страни в страни е, членки на ОНЕ, като например в източен Тимор най-различни организации работеха е, по-отделно и като че ли нямаше никакво сътрудничество и никаква координация, тъй като различните О, НПО-та, които работеха в различните отрасли, действаха сами за себе си. Господин Салафранка, имате думата. Eh, Благодаря ви, господин председател. Госпожо председател. Радвам се, че е, госпожа Мигиро е сред нас. Много се радвам, че можем да обменим мнение с вас. Важно е контактите между секретарята на ОНЕ и Европейския съюз да бъдат постоянни, чести, задълбочени. Вие представихте един обширен, задълбочен анализ на политиката на Обединените нации. Изложихте много ясно необходимостта от по-значимо участие на страните от Европейския съюз. Като председател на европейски мисии, които са наблюдавали изборите в Афганистан и в други страни, мога да заявя, че нашето сътрудничество с Обединените нации винаги е било отлично по места на терена. Но, струва ми се, че би било целесообразно да имаме цялостни планове за сътрудничество. трябва да се ние се радваме, че вие сте сред нас и бихме искали да се възползваме от случая да ни кажете докъде е стигнала реформата в ООН. Защо? защото нека не забравяме, че в последните години много нови държави се присъединиха към Обедените нации, е, други смениха структурата си, така че бих искал да знам докъде е стигнал проекта на, за реформа на ОНЕ и по-специално съвета за сигурност, е, в какъв формат ще се развива той. нека не, нека не забравяме кога и защо е създадено ООН и а, това обяснява и а, броя на страните, които имат право на вето, но нещата много са се променили от тогава насам. Така че, докъде се спитам още веднъж, докъде, докъде е стигнала реформата и дали тя а, е, има многостранен характер. Може би малко се отклонявам от е, тясната рамка на сътрудничество между е, ЕСЕ и ООН, е, но бих искала да се възползвам от това, че имам един заместник председател тук, да ни, заместник генерален секретар да ни отговори. моля, отговорете на въпросите, преди да минем към един следващ кръг въпроси. Uh, uh, благодаря. Искам да благодаря на всички изказали се за любезните думи, които отправиха към мен. По първия въпрос малко се затрудних, защото, докато се оправя с микрофоните си и слушалките, но сега колегата тук вече ми даде въпроса, т.е. какви инструменти има ООН е да подтикват страните да отделят определен процент от своя брутен вътрешен продукт за помощ и зонене. Мога да кажа, че всеки път, когато генералния секретар има възможност да се изправи пред международната общност, той призовава първо да се концентрираме върху работата на междудисциплинарните групи, защото това и работата върху целите за хилядолетието. 0,7 беше процента, някои страни дори се стремат да получат и по-висок процент. Та ние непрекъснато се опитваме да а, насочи вниманието на страните членки и да спазят съответните си ангажименти от Монтерей, от Лондон и така нататък. И виждаме положителни тенденции в това отношение. А, наясно сме с факта, че а, в момента в света има економическа и финансова криза. Но считаме, че е, не може да не се подкрепя развитието. Що се отнася до проблемите на равнопоставеността, мога да кажа, че генералният секретариат и генералният секретар отделя голямо внимание на това да издига жени на високи постове. 40% е увеличението. Вече 9 е, жени допълнително се заемат много високи постове, някои от тях за пръв път. А, примерно а, по, по въпросите за поправните въпроси е, там са жени, организацията за развитие UNDP също, специалния представител на Либерия също е жена. Така че генералният секретар е абсолютно ангажиран с това. Ще има също и заместник, специален представител на генералния секретар, който е жена. А, ние също се съобразяваме и с е, резолюцията на страните членки, които призовават генералния секретарят да създаде институция за равнопоставеност между половете, за да може да се работи повече по този въпрос. Втория въпрос беше за глобалното управление. Действително съм съгласна, че трябва на глобално ниво да се работи за решаване на предизвикателствата. Опитваме се да постигнем това с реформите на ООН. Там генералният секретарят се занимава, генералният секретар се занимава лично. Тук имаше въпрос и за, реформ, за реформата на съвета по сигурност. В край на кращата това обаче е, е от мандата на страните членки. Те дискутират въпроса в съвета за сигурност. И наскоро генералният секретар подчерта готовността си да работи за постигане на напредък в тази насока. Има страни, които желаят да се разшири съвета за сигурност, без да се наруши схемата за вето, други призовават да се преразгледа тази схема. Ние в момента се опитваме да хармонизираме договорите, така че нашия персонал да работи при еднакви условия и да бъдат по-мотивирани. Работим за решаване на проблемите за климатични е, промени през системата на ООН, защото по този начин можем заедно да противостоим на тези предизвикателства. И сега вече можем да кажем, че има повече политическа воля, повече внимание съсредоточено върху тези проблеми. Но факт е на лице, че е необходима още работа за постигане на международна координация за борба с климатичните промени. Европейския съюз постигна много в областта за намаляване на емисиите, но също въпроса за приспособяване и намаляване на вредните ефекти от е, климатичните проблеми остава все още да бъде решаван. Имаше и още един въпрос за сътрудничество с отделни страни членки, ако правилно разбрах. Ние работим в рамките на ООН и сътрудничеството между ООН и Европейския съюз. Но а, става ясно, че а, има определени положителни резултати, ако, няко, ако ресурсите се а, насочат към определени области, по които е постигнато споразумение между страните – тук колегата ми припомня, че е, имаме и че работиме и с, в съгласие с е, Европейския кодекс за е, разпределяне на усилията, за да е ясно кой какво точно ще работи, за да могат да се създават е, програми, които да бъдат по-ефективни от гледна точка и на ресурсите, и на координирането, и е, от гледна точка на това с какви приоритети се занимават. Друг въпрос е, какво се случва с реформите в ООН. Освен реформата на съвета за сигурност, за която споменах, до този момент успяхме, както вече казах, да подсилим работата на секретарията. Опитваме се да хармонизираме договорите, както казах, на персонала, а също и да създадем механизъм за отчетност, да има по-голяма прозрачност, да можем ясно да представяме на страните членки отчет за ресурсите, които ни се предоставят за изпълнение на нашите задачи. На политическо ниво отдела за политическа работа също е подсилен, за да можем да се занимаваме не само с възстановяване след е, криза, е, което е и темата на доклада, но и за подсилване на институциите за предотвратяване на конфликти. Работим също и за сигурност на продоволствията, борба с глада и, и последиците от природни бедствия, което засилва ОНЕ като между многостранна организация да работим в, за, нове, за новия подход, когато ОНЕ ще е така централен актьор на световната сцена. Благодаря ви. Много са желаящите да вземат думата. Затова много ви моля да се придържате към изказвани от една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Ние бихме Бих, всички бихме искали диктаторите да бъдат наказани, където и да се намират те, но нещата на терена, развитието на нещата на терена доказват и показват, че много често те остават безнаказани, има амнистии и така нататък. Господа, Знаете, имаше резолюция на ООН против президента Башир от Судан, но както виждаме, е, тази резолюция все още не е, из, е, не е изпълнена. По какъв начин Обединените нации смятат да действат, за да могат резолюциите наистина да бъдат изпълнени, госпожо заместник генерален секретар, бих искала да ви помоля да коментирате един деликатен въпрос. Става дума за превенцията на конфликта в Грузия. Знае, както знаеме, през лятото прекрати мандата си мисията за наблюдаване на ОНЕ, наблюдение на ОНЕ в, О, в Грузия по настояване на Русия. Знаете, че миналата година избухна конфликт между Грузия и Русия. Бихме искали да знаем какво смятате дали нашата обща намеса в Грузия може да се нарече провал и дали или тя е била по-добра или по-лоша от тази в Косово и какви са уроците и полките, които можем да извлечеме от тези две мисии. Благодаря ви, госпожо председател. В момента смят, смятам, че момента е подходящ да, да продължиме и да, да напреднеме с реформите в ООН. Не е ли? Тъй като ще се организира и Копенхагенската конференция и така нататък. Така че не, не е ли възможно по някакъв начин да се мобилизира политическата воля, за да успееме да свършиме или да постигнем най-после това, за което говориме вече от 10 години? Госпожа Етера. Скъпи колеги, бих искал да ви благодаря за това, че участвате в нашо заседание. Аз съм заместник председател на Комисията за жените, представител на НП. Радвам се, че тук сред нас сте вие, която сте символ за защита на правата на жените в Африка said nice things. Изказахте се съвсем, съвсем в духа. Благодаря ви за това, което казахте. Трябва ли да повторя? Okay. Allora, Господин председател, колеги, а, е, госпожа Мигиро. Не ме ли чувате? Аз не искам да задам въпрос, но просто искам да ви благодаря за това, че сте с нас. Аз съм заместник председател на комисията на жените и а, е, равенството на половете. Аз съм от ТНП и се радвам, че сред нас е една жена символ на равенството, на закрилата на, жен, на правата на жените и по-специално в Африка. Вие сте призната от а, цялата световна общност, вашето вашата е, биография е, говори сама за себе си и съвсем логично е да заемате този важен пост и да отговаряте за такива важни въпроси. Е, вие бяхте и отговорна за организирането на първото Г8 на жените. тогава аз имах удоволствието и честа да участвам в този форум, като изказах солидарността на жените от Европейския съюз с всички жертви на насилие и на престъпни деяния. Просто исках да ви благодаря за това, което сте направили до сега и да ви насърча да продължите в този дух. Thank you very much, uh, Madam Chair. Um, the question on... Благодаря много. Въпросът за а, ролята на международната а, международната рамка за борба с климатичните про, а, Румения, а също ролята на Международния съд за военно-престъпници. Много страни а, участват в а, тази институция и се опитват да сътрудничат. И а, въпроса с президента на Судан все още не е решен, но все едно ние се опитваме да се борим с безнаказаността. Включително и с съда в Хага, трибунала за Оганда. Видяхме, че постигнахме редица осъдителни присъди, т.е. има инструменти, които ще ни помогнат да се борим с безнаказаността. Важно е да си сътрудничим. Генералния секретар винаги пресувава към сътрудничество, включително и със случая с Судан. Работим и с Африканския съюз и мога да ви уверя, че ние ще продължим в борбата за прекратяване на безнаказуемостта. Конфликта в Грузия. Считам, че работата на ООН и сътрудничеството между ООН и Европейския съюз не е провал. В никакъв случай. Според нас всички е, заинтересовани страни имат задължение да търсят мир и стабилност за целите за развитие на хилядолетието. Прав ви сте, че в много трудни времена живеем. 2010 е една от целевите дати. Предвижда се да създадем, да направим среща на върха, за да видим докъде сме постигнали, а също и да преразгледаме изпълнението включително и целите за страните от е, Западна Африка, защото те надали ще постигнат е, целите си. Но, действително, сега ще е вече момента да се съсредоточим върху целите за развитие и да видим как е, да търсиме постигането им. В такъв смисъл призовавам депутатите да поставят акцент върху целите за развитие и активно да работят за спазване на обещанията за по-голямо партньорство за постигане на целите за развитие на хилядолетието. Благодаря за любезните думи, казани тук. Действително, по отношение на жените, надявам се, че ще работим с сътрудничество с Комисията за жените на парламента, за да видим все още повече жени на ръководни постове и се надяваме, че ще има още повече възможности за това. Е, създаването на институция за равнопоставеност на половете ще даде такава възможност. Винаги сте добре дошли при нас, представители на Комисията за жените, и ние ще ви представим и какво правим точно по този въпрос. Благодаря ви много. Сега давам думата на господин Плевир.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 Υπάρχει βέβαια συνεχή... ΟΗΕ και... Να, να το τελειώσω... Non, vous ne pouvez pas. C'est une minute. À vous de vous débrouiller. Ευχαριστώ πολύ. Monsieur Deva, la parole est à vous. Благодаря. Аз много благодарен за присъствието на госпожа Миги. Искам да задам въпрос относно Афганистан. Там специалният представител писа, че е имало измами по време на изборите. Знаем сега, че действително е имало проблеми. Войници от Англия рискуват живота си за тези избори американци също и представители от Европа. И затова искам да разбера защо всъщност бе уволнен представител, специалния представител на ООН в Афганистан. е Фан Орден. Господин Фан Орден, последния въпрос. Благодаря ви, госпожо председател. Доктор Мегеро, искам да се върна въпросите, свързани с Тайланд. Докъде? Аз обръщам към вас като, като бивш министър на външните работи на, на Танзания и вашата това, че вие имате отговорност в рамките на САДОК. Днес, днес в Лондон на манифестация с десетки, стотици хиляди хора подписаха една ам, пети, петиция. Какво прави? Да. Какво прави е, международната общност, какво прави Оне да помогне на народа на Зимбабве да се отърве от е, диктатора. Сега давам думата на комисията, която е представена от генералния е, директор на Генерална дирекция Международни отношения. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожа Мегиро бе, е, се срещна с госпожа Фереро Валнер и с господин Дегъхта много се радваме, че втори, втория човек в рамките на ООН дойде тук сред нас, за да представи доклада за сътрудничество между Европейския съюз и е, Обединените нации. Е, Тази сътрудничество е важно и, има, и може да се изрази и в цифри е, повече от 2 милиарда и половина за които са разпределени за развитие и за е, спешна помощ. Нашето партньорство обаче няма само финансови измерения. и въпреки и обединявайки нашите усилия за е, равноправие на половете, борбата с климатичните промяни и е, други. Е, ние наистина постигаме е, нещо. В този четвърти доклад се, се, се, се анализират различните аспекти, проистичащи от а, кризата. Още в а, първия доклад а, получихме много ценна информация и по този начин успяхме да задълбочиме нашето сътрудничество. Настоящия доклад обаче има много голямо политическо значение Миналогодишната независима оценка, направена на нашите дела, показват, че е, Европейския съюз и ОНЕ са единствените е, многонационални институции, които могат да действат бързо на терена за промяна на институциите в различните страни, за да помогнат на гражданското общество в различните страни да намери своето място и да работи за бъдещето на обществото. И двете институции провеждат оценки, понякога споровете са много разпалени особено при, при извършване на анализ на, най-малко, раз, на развитието на най-малко развитите страни, бе създаден един механизъм, който се ръководи от господин Неверо, който е заместник генерален секретар и който помага за въвеждане и прилагане на интегрирания подход в отделните е, страни. Благодарение на, наши, на нашите е, съвместни усилия и на специалните представители на, на двете страни можахме да реагираме на последиците от е, тайфуна, както и последиците от конфликтите в най-различни страни Ирак, Судан, Грузия и така нататък. Нашата комуникация е проактивна, динамична. И особено в а, условия на а, действия вследствие на кризи. Това показва как, как нашите съвместни усилия помагат да се възвърне надеждата в отделните страни и да знаеме къде и как да действаме заедно, като правиме е, преглед на различните опции. Е, пър, пър, парламента поня, понякога ни е питал за Защ, за, защо а, сътрудничеството между ООН или с ООН не, не винаги е, е на ниво. Ние неодавна издадахме насоки, които бяха раздадени в нашите мисии за задълбочаване на сътрудничество. Също така трябва да да насърчаваме различните споразумения между донорите, ако средства, ако са Ако средствата, с които разполагаме, продължават да бъдат същите, ние ще трябва да направим всичко възможно за тяхното по-ефективно използване. Бих искал, е, господин е, председател и госпожо заместни генерален секретар, да израза задоволството на, на, на комисията от. Е, проекта за назначаване на заместник генерален секретар, който да отговаря по-специално за е, половото равноправие, като се надяваме, че по този начин е, ще има напредък на, е, в, в разрешаването на проблемите. Благодаря ви, госпожо заместник генерален секретар. Имате думата да отговорите на въпросите, които ви бяха зададени. Благодаря, госпожо председател. Въпроса за економическата криза и факта, че много страни не могат да е, имат достъп до помощи за развитие. Това е факт, но кризата показа, че също е възможно да се постигне бърза мобилизация. Ако видим какви средства бяха събрани като помощи, става ясно, че ако страните изпълнят дори само част от обежданията си, ще бъде възможно да се постигне изпълняването на целите за развитие на хителедолетието. И нашия генерален секретар винаги настоява върху факта, че има страни, които предприемат мерки, съответни политики и сега именно е момента да се дадат помощи на страните, които могат да излязат от е, капана на бедността. Е, защото неизпълнението на е, обещанията за помощи рискува да хвърли милиони обратно в бедността. Така че при добра и правилна политическа воля има възможност за мобилизиране. Афганистан не е допустимо да се допускат атаки срещу достоинството на жените по начина по който бе направено. Генералният секретар каза, че това не може да се толерира и за това ОНЕ и международната общност действително се изправят пред предизвикателството да помогнат на страната да развие институциите, които да помагат за създаване и права на жените, за добро управление, за налагане на равнопоставеността. Международните проблеми. Да, ООН има важна политическа роля и тя може да бъде и е, като организация посредник за решаване на проблеми като климатичните промени, неразпространяване на оръжия и други подобни госпожа председателката тук каза ясно, че ако страните работят за устойчиво развитие, едно от нещата, за които трябва, с които трябва да се преборим, е корупцията. Европейския съюз действа успешно в това отношение. Друг въпрос ми бе зададен. Господин Голбрайт, първо, да, ООН е, е, признава, че в Афганистан е имало е, нарушения при изборите. Е, господин Кайайди вчера коментира това в пресконференция и въпросът е каква е ролята на ООН там. Там ролята ни беше да осъществим техническа помощ за провеждане на изборите но не можехме и да, да предоставяме помощ и да бъдем наблюдатели. И за това генералният секретар реши, че в интерес на нашата мисия е по-добре господин Голбред да бъде оттеглен. Е, не беше с цел да се прикрива практика там. Е, вчера коментирахме ясно това пред е, пресата. Диктаторите. Да, ООН е последната институция, която толерира диктатури и тирания. Аз лично представя генералния секретар пред заседанието на Африканския съюз и казах, че е дошло времето да действаме срещу диктаторите. Но международният натиск също работи в тази посока. А, има още много какво да се върши. Но, например, ако Европейската комисия се придържа и други институции към своите принципи, ще има възможност да се справим и с а, диктаторите и тираните. Ние лично с генералния секретар ще е, обмислиме кои са областите, където трябва да има по-засилена подкрепа и кои, къде потенциално можем да сътрудничим по тази тема с Европейския съюз. Бих искала да благодаря на госпожа Мигеро за това, че отговори така много изчерпателно на зададените и въпроси от членовете на Европейския парламент. Мисля, че чрез този доклад и чрез дискусията още веднъж доказахме, че сътрудничеството между Европейския парламент и ООН е по-важно от всякога. Ние сме изправени пред огромни предизвикателства. Госпожа Мигеро каза, че е економическата криза струва 260 милион, милиарда на Африка, т.е. 10 пъти повече от това, което Африка получава като помощ от международната общност. Новите стратегии, липсата на ресурси, промените в климата, това са само някои от областите, в които нашето сътрудничество е от огромна значимост. Благодаря ви, госпожо заместник, генерален секретар, в това, че участвахте в заседание. Нашето заседание. Приключвам заседанието.